Бонжура, à toutes Добро утро на всички, добър ден на испански. Добро утро на английски. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Добре дошли на заседанието на комисията Либе. Това е първото ни редовно заседание, след като се учреди комисията ни и можем да започнем работа. If you please, may remain... Моля ви да запазите тишина. Заемете местата си. Имаме натоварен дневен ред за днес и утре. Днес имаме заседание и сутринта, и след обед. Двама комисари ще бъдат наши гости. Комисаря Кинг, който отговаря по въпросите на сигурността и комисаря по въпросите на правосъдието Юрова. Затова ви моля да имате предвид графика на тези заседания. Започваме работа в 9.15 днес до 12 всъщност до 11.30. След това ще има заседание на координаторите, а след обед ще подновим работа в 3 часа. И ще продължим до 16.45. А утре ще започнем в 9 часа и ще заседаваме цялата сутрин до обяд. И така, най-напред нека да приемем дневния ред. Не виждам никакви възражения. В такъв случай дневния ред се счита за прият. Сега съобщение на председателя езиковият профил. Ние много съжаляваме, че няма да се осигури превод на латвийски и ирландски. Останалите официални езици ще бъдат осигурени. Сега трябва да одобрим препоръките на координаторите. съгласно член 205 от правилника. Координаторите на 11 юли взеха решение. Може да намерите тези решения в документите си. Сега, относно номинирането на докладчици. Първо, аз в качеството ми на председател съм избран за докладчик по решението на съвета за автоматичен обмен на информация относно регистрационните данни на автомобилите в Ирландия. Роберта Мецола от НЕП е номинирана за докладчик по регламента за фалшивите автентични документи онлайн, така наречената система ФАДО. На следващо място Госпожа Алис Кунке от Зелените е номинирана за докладчик по програмата за права и ценности, свързана с многогодишната финансова рамка. Маджит Маджит от групата на Зелените е номиниран за докладчик по хоризонталната директива за равно третиране. Госпожа Дейли от ГОЕ е докладчик по Перикъл четвърти обмен на мнения. Номиниране на докладчици за становища. Госпожа Гвендолин Делбус Корфилд от Зелените е номинирана за докладчик по становище от името на нашата комисия по проекто бюджета за 2020 година. Комисията приема ли тези номинации? Ако няма възражение, считаме, че те са утвърдени. Сега преминаваме към дневния ред за тази сутрин. Започваме с четвърта точка. Тя ще продължи до 10 часа. Имаме 40 минути. Става дума за обсъждане на общия бюджет на Европейския съюз за 2020 година разглеждане на проекто становище. Давам думата на докладчика госпожа Гвендолин Делбус Корфилд. След това ще имаме размяна на мнения с докладчиците в Сянка, с представители на Европейската комисия и останалите депутати, които желаят да вземат отношение. Давам думата на докладчика по становище госпожа Корфилд. Благодаря. Това е нещо ново за мен. Това е досе от предходният мандат. Аз съм работила с него в качеството ми на докладчик Сянка. Ние разглеждаме края на един период и поставя началото за следваща многодишна финансова рамка. За това трябва да проявим амбициозност. Предложението на комисията не е достатъчно амбициозно. През юни обаче съвета прие още по-неамбициозно становище, което създава проблеми. Бюджета след 2020 година под първа точка по въпроса за а, подсилване на споделянето на отговорности и разпределянето в областта на обежащето Също фонда за вътрешна сигурност, увеличаване на кредитите за джай, бюджетът на С 8 милиона беше увеличен бюджета за агенцията за гранична и брегова охрана. Това е важно, за да може да се извършват спасителни операции за спасяване на човешки живот. Искаме да отбележим също и важната роля на Европейската прокуратура в борбата срещу корупцията. Искаме тя да задейства пълноценно 10 милиона са заделени за защита на данните и прилагане на регламента за защита на данните. Това ще изисква и човешки и финансови ресурси. Това беше накратко представенето на становището ми. Благодаря ви. Сега докладчиците в сянка могат да вземат отношение. Госпожа Возенберг Желаете ли да се изкажете, госпожо Возенберг? Благодаря. Аз не съм докладчик в сянка, господин председателю. Не съм докладчик в сянка. Просто исках да се изкажа, когато дадете думата на другите депутати. Отново повтарям, че аз не съм докладчик в сянка. Да, извинете. Госпожа Томас Задорски, докладчик в сянка от името на НП. Тя не е тук. Тогава, ако не възразявате, ще изслушам останалите докладчици в сянка и след това ще ви дадем думата. Да, да, за това ви казах, че не съм докладчик в сянка. Добре. Кристиан Тормес за социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, като докладчик в сянка в групата на социалистите и демократите по бюджета за последната година от сегашната рамка, искам да благодаря на групата на зелените за изготвянето на становището. Ние подкрепяме елементите, включени в това становище. Ние ще предложим някои изменения за подсилване на някои аспекти. Първо, за развитие на по-дългосрочни инструменти за финансиране на спасителни и издирвателни операции в Средиземноморието. Независимо от позициите на държавите членки и на политическите партии и групи по въпросите на миграцията, не бива да забравяме, че става дума за хора, Държавите членки трябва да бъдат насърчени да извършват издирвателни и спасителни операции. Освен това, ние заявяваме и дългосрочната цел да се а, превърне Агенцията за обежаща иммиграция в отделна агенция. Това е решение от 2016 година и трябва да се изпълни. Освен това, настояваме комисията да засили вниманието и подкрепата за журналистическата дейност. Аз ще внеса изменение да се продължи пилотния проект в подкрепа на разследващата журналистика и свободата на медиите в Европейския съюз. Трябва да бъдат заделени средства за свобода на медиите. Това е първото ми изказване в качеството ми на докладчика в Сянка. Откакто съм избран, очаквам да работим добре. Очаквам следващото ни заседание, когато ще разгледаме тези въпроси в повече подробности с останалите колеги. Благодаря. Госпожа Келер от е, групата АЛДЕ има думата. Благодаря, уважаеми колеги, дами и господа Искам да благодаря на докладчика, на госпожа Гуен Долин Дълбос, за неята изключително важна работа. Мигрантската криза от 2015 година беше електрошос и наложи необходимостта от повече солидарност. Това е тази криза, която даде възможност за всеоплатни реформи в сферата на миграцията да защитим нашите граници и също да подкрепим нашите граждани. Вие знаете, че агенциите на Европейския съюз играят ключова роля при тази политика, като подпомагат държавите членки да използват технически и материални средства за тази цел. Това са агенции, които са силно оперативни. Аз искам в тази връзка да подчертая, че становището на госпожа докладчика е много добре балансирано Редица агенции виждат, че бюджета им се увеличава, като например Европейската агенция за убежището и също Frontex. Те двете играят ключова роля. Въпреки това обаче, наред с увеличаването на средствата и увеличаване на броя на служителите на Frontex не отговаря на целите, от 10 000 е, души в Frontex, персонал до 2027 година и е, срокът беше променен на 2024 година, както обеща госпожа Фондерлайн. И е, също искам да подчертая АМИФ. Тук средствата са 15% по-малко. Тези елементи са подчертани в становището на докладчика. Искам също да споделя с вас едно силно безпокойство за финансирането на двете агенции. Първо, Европол. Виждаме, че бюджетът леко се увеличава, но все пак не отговаря на плановете за развитие на тази агенция. Трябва да предвиждат се е, съкръщаване на средствата и е, като се има предвид, че Европол увеличава правомощията си през последните години при осигуряване на безопасност и борба срещу престъпността. Как можем да е, гарантираме добро сътрудничество между националните полиции и Европол, ако лишим Европол от необходимите ресурси за това сътрудничество. Имам предвид е, за цифри по-малко от 25% е, на е, постоянния персонал. Втората агенция, за която средствата са недостатъчни за парке, това е нова инстанция, която всъщност е насочена към борба срещу измамата и тук също трябва да се увеличат средствата предвид задачите, които трябва да изпълнява. И накрая искам да споделя едно мнение, малко по-различно от това на докладчика по отношение на миграцията. Госпожо докладчик, вие смятате, че увеличаването на средствата не е пропорционално като се има предвид намаляването на мигрантската вълна от 2015 година, искам да посоча, че е, по-добър контрол на нашите граници е нещо абсолютно необходимо за да се предвиждат е, мигрантски вълни в бъдеще и също така за създаване на повече сигурност в Европейския съюз. И тъй като финансирането на политиката за обежището е приоритетно, ние трябва едновременно с това да подобрим обработката на молби за обежище и приемането на бежанците най-вече в Средиземноморието и аз предлагам на докладчика да не се противопоставя на тези две цели, а да има предвид, че и двете цели са еднакво важни. Що се отнася до обработката на молбите за обежище, парламента трябва да се ангажира изцяло е, с реформата на правото на обежище в Европейския съюз, за да гарантира повече солидарност между държавите членки и по-голяма сигурност на гражданите. Благодаря. Давам думата на господин Йоахим Бруджински от ЕКАРЕ. Залата ли е? Аз ще го заместя. Господин Бружински не можа да присъства на днешното заседание – така че аз ще го заместя и ще представя неговото мнение от негово име. Дами и господа, най-напред искам да благодаря на докладчика за проектостановището. 2020 година е седмата и последна година от настоящата многогодишна финансова рамка. Затова ние трябва да запазим средствата за плащания през 2020 година, както и за следващите години, за да се избегне проблем с неизвършени натрупани плащания. така както се наблюдаваше в предходни периоди. През 2015 година близо 30 милиарда евро беше стоеността на неизвършените плащания. Функция 3 ще бъде около 20% от всички плащания. Разбира се, ние подкрепяме действията за решаване на проблемите с миграцията при източника и за подобряване на защитата на границите. Що се отнася до бюджета за 2020 година, ние приветстваме увеличаването на плащанията за агенции като Frontex. Освен това, подкрепяме инструмента за гъвкавост – за да бъдат обхванати и други потребности по функция 3, като миграционен поток, сигурност и прочее. Ние разбираме какви са потребностите, какви са предизвикателствата, свързани с миграцията като приоритетен въпрос. Но трябва да сме предпазливи, като се има предвид, че има тенденция да се използват е, всички механизми за гъвкавост и също да се отнася за трансферите, свързани с е, миграционната криза и сигурността. Ние ще внесем изменения. Благодаря ви много. Сега от... давам думата на Корнелия Ернст от името на Обединената левица ГУЕ. Тя не е в залата, обаче някой ще я замести ли? Има ли някой от ГУЕ, който иска да вземе думата, за да представи позицията на Обединената левица? Не. Тогава давам думата на, на а, госпожа Тардино от Идентичност и демокрация. Благодаря. Благодаря, искам да благодаря на докладчика и споделям мнението във връзка с намаляване на финансовите средства за политиката за обежище. На това ние не можем да кажем да, защото не е, отговаря на целите, на които са подчинени тези средства. Не можем да се съгласим с е, разпределението на средствата в бюджета. Необходимо е да се осигурят средства за подкрепа на хората на място и за тяхното връщане. Важно е да имаме достатъчно средства, за да канализираме явлението миграция, също и с мерки, които се прилагат в страните по происход на мигрантите и също в страни, където те биват приемани. Ние трябва да подкрепяме държави, като например Италия, които се опитват да се справят с тази изключително голяма криза. Ние подкрепяме също и агенциите в сферата на правосъдието, най-вече в сферата на политиката за обежището. Те е, са изложени на много голямо работно натоварване. Предложенията за Европол не можем да ги подкрепим, въпреки че вътрешната сигурност е застрашена. Не можем да разберем защо комисията тук не иска да увеличи средствата за Европол за вътрешната сигурност. Важно е също да се предвидят достатъчно средства за тези бюджетни редове, от които се финансира борбата срещу радикализма. Трябва да се борим срещу тероризма и организираната престъпност. Ние ще внесем съответни изменения и се надявам, че колегите ще ги подкрепят. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на останалите желаящи да се изкажат изкажат. Госпожа Волценберг има думата. Благодаря ви. Искам да поздравя докладчика, както и докладчиците в сянка за направените предложения. Бих искала да обърна внимание върху следното. Аз съм от партията Нова демокрация в Гърция, част от групата на ЕНП. Ние се намираме в южната част на Европа. Засегнати сме от миграцията, но това е въпрос, който засяга целият Европейския съюз. През последните пет години ни бяха предприяти важни стъпки, но независимо от това, ние влязохме в избори без да има преразглеждане на регламента Дъблин – ние имаме задължения към гражданите, като се има предвид, че се променя човешката география тук в Европейския парламент, нещата стават сега още по-наложители да се преразгледа регламента Даблин, както и фонда за обежища и миграция. Той трябва да бъде подсилен не само за да се подкрепят мигрантите и най-обременените държави, но за да се прояви солидарност, за да можем да работим съгласувано. Не бива да забравяме, че ние работим за европейските граждани. Ми, гражданите сериозно се безпокоят от въпросите на миграцията в целия Европейски съюз. И най-силно обременените в това отношение държавите, там където навлизат най-много <clears throat> мигранти, като Гърция, това са държави, които изпитват сериозни потребности. Затова каквито и промени да бъдат направени от Европейския съюз за справяне с този сериозен въпрос, трябва да се има предвид, че имаме ние много труден съсед в лицето на Турция и президента Ердоган. Имаме, има заплаха да се отприщи потока на мигранти, както плаши Ердоган, това ще създаде изключително трудна и трудно управляваема ситуация. Затова аз като член на Европейския парламент и член на групата на НП подкрепям предложенията на докладчика, които са в посока към укрепване на Фонда за обежаща иммиграция. Това е от полза за държавите, които поемат най-голямата тежест. Освен това, това е част от върховенството на закона и спазването на изискванията. Госпожа Гиам, благодаря на докладчика за нейната работа и е, това беше направено като доклад по много добър начин. Искам да посоча, че средствата, които обикновенно се от, предвиждат за реформата на Дъблин и новата рамка за е, Извинете, ще започна отново, казва ораторката. Средствата, които бяха предвидени за реформиране на Дъблин и е, механизъм за приемане, са всъщност е, прехвърлени към нашите операции. Всъщност е, в момента има известен застой при Дъблин. Европейската рамка за приемане и раз Определяне на бежанците също не е довършена. Този механизъм на приемане в момента няма правно основание, така че как можем да имаме достатъчна гаранция правна, за да гарантираме тези средства наистина да бъдат предвидени за тази цел. Благодаря. No. Благодаря. Виждам, че господин Прокачени Айкарай също желая да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Само бих желал да кажа, че Имайки предвид конкретния подход, възприят в доклада на докладчика, ме кара да мисля, че мога да споделя общата насока във връзка с намаляването на финансирането на някои от основни фондове, което са изключително важни за интегрирането на мигрантите и за тяхното връщане когато това се налага. Но във всеки случай важно е системата да стане по-ефективна в системата за репатриране. А знаете, че има много сериозни а, проблеми, които трябва да бъдат разрешени на ниво Европейски съюз. А, а също така във връзка с вътрешното управление на мигрантите, това е нещо друго много важно, защото по този начин бележим отново недостатък. Така че в крайна сметка следва да имаме предвид вътрешния вътрешния елемент, не само външния. С други думи, трябва да се разгледа положението в рамките на Европейския съюз също така. И също да се обърне внимание на въпроса за връщанията. Но не само единствено за тях да става дума. Така че ние бихме предложили редица изменения, за да може наистина да се увеличи бюджета във връзка с предотвратяване на тероризма и а, през граничната престъпност. Благодаря. Благодаря. две минути за всеки оратор ще предложа, за да можем да се справим с графика. Господин Идеки от НП. Uh, Благодаря, господин председател, Колеги, само искам да подчертая, че това е много важен елемент от бюджета, който разглеждаме. Аз лично съм на мнение, че е, трябва да има ясна позиция относно способностите на Европа, що се отнася до миграцията, за да може да се защитява категорично външните граници на Европейския съюз. Това е изключително важно за увеличаване на стабилността и да не се стига до кризи с хуманитарен характер, на които ставаме свидетели. Мисля, че трябва да се обърне внимание на укрепването на финансовите способности и подкрепата за Европол, Евроюст и Цепол – и по принцип защитата на външните граници на Съюза. Освен това, много ясно трябва да се заяви, че тези мигранти, които са а, стигнали до Европа, но нямат право да останат, трябва да бъдат върнати по един организиран, мирен, професионален начин. Но това трябва да се заслучи, защото ако не се случи, просто ще се увеличи незаконосъобразността на цялата ситуация, свързана с миграцията в Европа. Мисля, че тези елементи са много важни. Аз ги подкрепям в доклада, така че да може да се подкрепи съответната агенция. Благодаря, господа Болата, социалисти и демократи. Благодаря. Благодаря, разбира се, и на докладчика и докладчиците в Сянка. И имам една обща препоръка – Искам да посоча, че подкрепям политическия ангажимент е, за е, равнопоставеност на половете и джендър мейнстрим. Не виждам е, да е отразено всичко това в бюджета. Метонда джендър бюджетинг трябва да гарантира съобразяване с специфичните потребности на жените и мъжете и за това да има достатъчно средства. И тъй като става дума в момента за миграция, една голяма тема, искам да подчертая е, насилието срещу жените и младите момичета. И тук е, точно през последните години се съкръщават средства. Аз искам в бюджета за 2020 година, но най-вече в дискусията по МФР, точно този метод е, gender budgeting да бъде взет предвид и да не се финансират с по-малко средства тези сфери. Господин Пападатис. Е, Благодаря. И така, основният проблем е свързан не само с сумите, които се предвиждат в бюджета, но общата ориентация на този бюджет и ориентацията на Европейския съюз като цяло, защото миграционните въпроси наистина водят до увеличаване на правоохранителната дейност, създаване на механизми, включително и за наказателно преследване. Следва да се обърне внимание на Евроюст, Европол. И същевременно Фронтекс, начина по който работи Фронтекс и всички останали агенции правоприлагащи, за да може наистина да подпомогнат е, дейността в потискане на тези миграционни потоци и с тяхното намаляване. Така че трябва подхода да се преработи, защото по-настоящем Европейския съюз финансира концентрацията затварянето на мигрантите на конкретни места, приемни е, центрове, точки точки за влизане, а е необходимо да се е, е, наистина финансират унези, които живеят при ужасни условия, като например унези, които живеят някои от островите в е, Гърция, приемните центрове. Това е наистина изключително тежък проблем. Така че, на какво правим? Ние на практика хвърляме масло във вече един бурно горящ е, огън. Проблемът продължава, задълбочава се, влушава се, защото в крайна сметка е, това е тези е, огромна ролята, която изигра Европейския съюз в миналото. Благодаря, Катерина Каричи, е, социалисти и демократи. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Първо искам да поздравя докладчицата по този много важен доклад, защото действително точното, адекватното финансиране е нещо много важно, за да се възприемат и съответните мерки, от които имаме нужда в европейските политики. Финансирането е нужно, разбира се, несъмнено. Необходимо е да съществува финансиране за изключително важни въпроси, като миграционната политика. И вече колеги се изказаха по някои аспекти, по които аз също бих желала да кажа няколко думи. Колко важно да се финансират агенциите, например. Евроюст, Европол и не само те. Бих желала също така да подчертая, че е, за съжаление, като че ли малко наказателен е подхода към Европол. Изключително малко е финансирането. Да, знаем какъв е опита им, но подобен опит е преживяват и други агенции сега. Така че, Необходимо е да осъзнаем тези агенции, които и, и, и са в този отрасъл, в този сектор, са изключително важни, за да може наистина да получим нужната информация, да има международно сътрудничество, когато става въпрос за международна престъпност и подобно явление. адекватно, точно финансиране. Това е изключително важно. Императивно. Това са въпроси, които засягат човешък живот в Европейския съюз. Благодаря. Сега би трябвало да дам думата на представител на комисията. Госпожа Белгмендер. Това ли е вашето име точно? Да. Благодаря. Заповядайте. Yes, hello, good morning. And... Да, добър ден. Съжалявам, че името ми е толкова сложно. Аз Всъщност ще е, направя една презентация 2020 година. Може би трябва да отидем направо на последните два екрана, ако ми позволите, за да може наистина да се изкаже във връзка с казаното до сега за проекто бюджета. Със съответната цел, целта бе на комисията да се представи балансиран бюджет, да се вземат предвид всички притеснения и съображения във връзка с граничната дейност, управлението на процесите и е, ние наистина се придържаме към тези суми, които бяха програмирани предварително. Има някои корекции, които сме направили и в крайна сметка имаме бюджет с голям акцент за управлението на границите, вътрешна сигурност, съответния фонд, което дава възможност за изграждане и на новите а, информационни системи ETS 6, много важни компоненти за бюджет 2020 година, както знаете, също така и агенциите вътрешна работа, както за самата им дейност, така и за персонала, се имат предвид изключително важно е. Трудно може да се постигне в контекста на Брексит, както им знаете, разбира се, във връзка с ЕАСО и други във връзка с преработка на мандата им и а, а, увеличанието, което се предвижда за сумите 2020 година, тъй като се увеличава и обема работа евро е, е, или за мониторинговия център за наркотиците. И е изключително важно да се подкрепи всичко това, което наистина се предлага, защото това е всъщност и подхода, който ние имаме, имайки предвид някои предвидени съкръщения на бюджета като цяло. За АМИФ, фонда за убежище миграция, на следващия екран – ние предлагаме и по-ниска сума, както знаете, което е по-близко до програмираната, по-ниска от 2019 година. Защо? Защото през 2019 година получихме много специална подкрепа по отношение на бюджета от съответните 175 милиона във връзка с инструмента, финансиране в Гърция и програмата а, за а, конкретно адаптиране на процесите 2019. Ще продължи тази програма 2020 година, но тя ще се финансира а, от а, няколко източника. А, и по този начин ще се прехвърли част от финансирането от 2019 година за следващата. Що се отнася до финансирането? Четири са целите на АМИФ. Връщане, солидарност и мерки по солидарност, презаселване, приемане, мерки по предоставяне на обежище и интеграция и мерки по закон на миграция. Много важни са тези четири елемента на фонда. Има важен външен компонент също така, защото там се предвижда наистина да има изключително точни действия, които да се финансират и в трети страни във връзка с конкретни мерки, там където се презаселват лица. Има мерки по интеграция, които също така се финансират във връзка с връщане на мигранти, които не отговарят на изискванията за международна закрила на Европейския съюз. Така че има редица мерки, които трябва да се има предвид, че ще бъдат финансирани. Това е основната дейност за основното финансиране, външни инструменти с външно финансиране. След това конкретен елемент на АМИФ, комисията предлага а, във връзка с подкрепата за а, а, регламента Даблин е, изключително важен аспект във връзка с финансирането. Дебата предложа, предстои и е, е необходимо да се предвиди всичко това. 460 милиона се предвижда. Това е свързано и с бюджетната линия за солидарност и презаселване. Всичко това са възможни варианти за финансиране в рамките на бюджета, презаселване, е, мерки за солидарност. Това означават конкретни действия за фронтовите държави членки, Гърция основно, където нуждите са най-големи, защото най-големи са бройките на пристигащите и на при, прибиваващите в момента. Освен това, ние предлагаме част след това да се пренасочат 90 милиона от тези средства във връзка с презгранични дейности в областта на интеграцията и полицейското сътрудничество. Така че ние малко сме променили нашия подход по отношение на тези средства, съобразно сегашната година, защото престоеше приемането на регламента и след малко ще говорим, разбира се, и за начина по който резерва ще ви молим да вдигнете по конкретни дейности. За 2020 година малко по-внимателно подхождаме, така че да се допълни всякаква дейност във връзка с разтоварване на сушата и правното основание, което е заложено в АМИФ, за да се финансира подобна дейност, както нещата по-настоящем стоят, защото знаете как стоя и въпроса свързан с пристигащите мигранти. Това са целите, да имаме стабилно ниво за бюджетни източници 2020 година за АМИФ и управление на граници. Необходимо е да се разполагат с тези средства, с този бюджет, имайки предвид, че съвета предлага съкрещение точно във връзка с дела а, регламента Дъблин и очевидно ще продължим дебата и го очакваме с интерес по този въпрос. Thank you, Благодаря ви, госпожо. И действително сега справяме се добре с времето по тази точка. След проведената дискусия само остава някои съобщения за сроковете да ви съобща за проектостановищата, както и промените, които се предлагат във връзка с проекто бюджета 2020 година. 27 август е срокът за това в 12 часа по обяд. Това е срока за изменения. Внасяне на изменения 27 е август. И с това можем да продължим приемане на становището на 7 септември, на 5 прощавайте септември. Това съвпада с работата на бюджетната комисия. бюджетните изменения, това е срока за тях, становище и изменения. И толкова по тази точка, но както и вие посочихте, госпожа, госпожо Гоминдър, разполагаме с още 20 на минути за следващата точка, пета, а именно презентацията, за която стана въпрос във връзка с прехвърлянето на бюджетни е, средства 82 милиона от резерва Дъблин за фонда Обежище миграция АМИФ. И съдържанието, целите на този въпрос ще бъде представен, ще бъде предаден отново на вас, госпожо Гминдер, директор по въпросите миграция, сигурност и фондове в комисията, за да ни обясните точно това прехвърляне на тези 82 милиона. Следващите 10 минути разполагате с тях. Благодаря, благодаря господин председател. Благодаря, че ми предоставяте тази възможност. Няколко думи за нашия общ бюджет 2019 година най-напред, защото защото очевидно за първи път новоизбрания парламент разглежда нашия бюджет и както по-рано ви казах, много сложен беше бюджета ни по-рано. Шест компонента 2,8 милиарда за цялата програма годишно в нашите програми бяха залегнали АМИФ, както казахте, АСФ, вътрешния фонд, програмите във връзка с сигурност, част от Хоризонт 2020 във връзка с научно-развойна дейност, сигурност и борбата с, срещу наркотиците за превенция и борба срещу трафика на наркотици. И това са също така и в бюджетите на агенциите. Започваме с Frontex, разбира се, брегова охрана и всички останали. Така, имаме очевидно технически проблем, защото не виждаме наистина този материал, който исках да ви покажа. 2019 година, 2020 година, както вече казах, съветът при съответна процедура по помирение, се съгласи във връзка с резерва, който остава от Дъблин 460 и първо поискахме да се освободи този резерв през април 2019 година са съответните мерки, насочени към Гърция, Испания, Италия и доверителния фонд април 2019 година бяха освободени. Сега ви молим останалите 82,8 милиона да бъдат освободени за дейности по презаселване за 2020 година и други мерки за подкрепа за Гърция. Останалите 7,2 милиона а, които остават. И това е нашата, нашия принос, солидарен, ако мога така да кажа, за компенсирането, довеличаването в други програми, например Еразъм Плюс, например. Така че днес е, говорим за 62.8 милиона за подкрепа дейността в Гърция, презаселване 20 милиона от предстоящото начинание през 2020 година във връзка с презаселването. По този въпрос сегашната схема обхваща 50 хиляди души и е, октомври изтича този срок. 69% вече са покрити е, нужните заявени искове за това и лицата са презаселени. Това е много важно, имайки предвид предстоящата рамка, която ще се приеме, така че ще започнем ново начинание във връзка с държавите членки, ангажимент, така че се надяваме да стигнем до 20 000 допълнителни искове да бъдат образувани, така че разполагаме с 12 000 обаче да бъдат покрити от тях. Това са средства от бюджетни кредове, кредити от АМИФ във връзка с преместване и въпроси повдигнати миналата година, за да може да се освободят тези средства за целите за презаселване. Държавите членки използваха активно всичко това и вече предложиха 12 000 възможности за презаселване и така до 14 000 искаме да покрием именно този резерв и ви молим да освободите от резерва тези средства за тези дейности, а в последствие, като постиг, пристигнат нови е, е заявки и моби, тогава ще се стигне до тези е, нови е, бюджетни кредити за 20 000. Е, що се отнася до Гърция и увеличаването, ще ви дам конкретни примери какво финансираме с тези 62 милиона. Както вече казах, програмата във връзка с компонента СТИА за бежанци и също така сумите в наличност, които се изплащат на бежанците дневно. Също така разполагаме с средства за 70 000 души и е нужно да се увеличи а, тази сума, защото се увеличава броя на пристигащите. Повдигнате този въпрос по-рано също пред парламента и сега е необходимо да се обхвана тези 87 000 души, за които стана дума в края предвид предвиждането 2019 година във връзка с разходи по настояване, хотели в това число. Гърция работи за увеличаване възможността за предоставяне на лагерни условия за мигранти, защото това решение се очертава като резултатно, но за момента няма достатъчно обекти за това. Така че е необходимо да трябва да се финансира спешната схема за използване ползване на хотели до ноември. 10 000 повече места трябва да бъдат отговорени, както вече казах, в връзка с тази хотелна схема. И освен това, във връзка с Международната организация по миграцията се разглежда въпроса за отделни нови а, лагерни места, използването на училища, психологични, а, психологическа помощ за мигранти и беженци, а, транспорт за личен състав, както и за мигранти, защото някои обекти са доста отдалечени. Освен това и подпомагане на непредружените непълнолетни лица и допълнителна правна сигурност, която следва да се предостави. Така че това предлагаме да бъдат целите за изразходване на средствата, които бъдат освободени. Надявам се, че ще можете да направите това, защото хората са нуждаещи се. Благодаря ви. Благодаря ви за дадените разяснения. Имахме малко проблеми с цифровото представене. Сега имате думата за коментари. Виждам, че има желащи. Има хора, които вдигат картите си. Ще се отбележим. Е? Вие сте заместник член на комисията, така ли? Давам ви думата и след това на следващият желащ. Благодаря. Благодаря за представенето и благодаря също за инициативата. Аз имах достатъчно време за да прекарам на гръцките острови и ситуацията там наистина не е поносима. Трябва да се инвестират повече средства. Аз видях и новите планове на гръцкото правителство, които, както казахте, се базират не само на това да се увеличат местата в лагерите. Искам да попитам дали разполагате информация за това, дали през последните години са разширени капацитетите на гръцките лагери, т.е. с повече места. И второто, което ме интересува, дали можем да изключим средствата, които за които става дума тук, тези 62 милиона, дали може да се изключи, дали че те ще бъдат инвестирани в затворени лагери и това да ограничи свободата на хората на гръцките острови, е, да има ограничения такива, че хората да не могат да напускат тези лагери. Така че аз е, бих искал да попитам дали тези средства ще се използват за лагери за задържане, за които говорих. Виждам и други желаящи. За съжаление не виждам името ви от тук, е, но имате думата. Добър ден! Коста са Аверните са името ми от Сириза и съм част от групата на Обединената левица в парламента. Искам да кажа три неща. И бих искала да подчертая, че в Гърция сега имаме смяна на правителството и промяна на догмата на идеологията. Изминаха три години и три месеца от началото на разглеждането на регламента Дублин, Дублин 2 за въвеждането на една по-справедлива система за разпределение на търсещите обежище. Аз съм бивша журналист, аз съм пропътувал хиляди километри, изготвил съм много доклади, свързани с съдбата на мигрантите, така че съм натрупал богат опит държавите членки, които приемат тези хора за самите мигранти, това не са просто бройки, това са хора, които се нуждаят от международна закрила. Въпросът е кой може да ги приеме и в каква степен. Ние трябва да имаме една устойчива система. Ние трябва да гледаме на тези хора като на бройки. Разбира се, трябва да видим и какви са първопричините за миграционната криза, най-вече войните. Що се отнася до финансовите средства, за които говорим тук, разбира се, че те са необходими, но въпросът е къде отиват тези средства, дали стигат там, където а, е тяхното предназначение – как можем да направим така, че тези средства ще се изразходват по начин, за да се отговори на нуждите на търсещите обежище, да се използват за онези структури, които играят важна роля за интегрирането на тези хора в обществото, а не за тяхното маргинализиране. Как да сме сигурни, че тези средства няма да отидат към режими, които практикуват политика на отблъскване. Когато има промяна на догмата, както казах в Гърция, тогава и въпросите на миграцията сега са прехвърлени към Министерството на защита на гражданите. Сега този въпрос се превръща в полицейски въпрос. Така че Министерство на миграционната политика в Гърция вече не съществува. Тези функции са прехвърлени на орган, който има полицейски функции. Това показва промяна в подхода и в ориентацията в Гърция. Ние сме против тази нова политика. Нека да наричаме нещата с истинските им имена. Използването на тези хора като инструмент за пропаганда и разпространението на крайни виждания и расистски подход не е правилният път, по който трябва да вървим. Тези хора трябва да бъдат направени част от обществото, те трябва да бъдат добре интегрирани. Новата политика, възприята от дясната управляваща партия Нова демокрация, не е приемлива. Структурите тук в Брюксел – би трябвало да осигурят е, средства, но истинският въпрос е всъщност къде ще отидат тези средства. Благодаря ви. Госпожа Келер от е, АЛДЕ има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа представителката на комисията за нейната презентация. Ние също искаме да подкрепим е, предвиждане, на повече оперативни средства за подобряване на ситуацията на мигрантите в Гърция. Освен това, искам да изкажа съжаление, както моите колеги, че това се прави чрез трансфери от резерва. Аз мисля, че тук става дума за непрагматичен подход и всъщност ние казахме това във връзка с перспективата 2020 да се изгради една европейска стратегия. И аз искам да ви задам един въпрос за Гибралтар, друга точка на достъп. Там също може да се каже, че има маршрут за достигане на Европейския съюз, така че много ви моля да опишете ситуацията не само за 2019, но за 2020 година. Господин Лехус. a la representante de la Comisión. Благодаря за направеното изложение от представител на комисията. Искам да обърна внимание на един разрастващ се проблем, свързан с непредружените малолетни и непълнолетни лица. В Испания не става дума само за пограничните райони, близки до Марокко, но и за други места – тези непродължаващи непридружавани лица се нуждаят от особени грижи. Това е група лица, които са особено уязвими за всякакви форми на експлуатация, както трудова, така и сексуална. И често те попадат в ръцете на организирани престъпни групи в градовете. Искам да подчертая, че това е разрастващ се проблем, който изисква специални грижи и това трябва да се предвиди в помощта, която се оказва на държавите, които са изправени пред този проблем. Благодаря. Следващият оратор. Искам да ви да благодаря също на представителя на Европейската комисия. Искам да споделя две неща. Първо, да кажа, че аз съм съгласен с прехвърлянето от 80, на 82 милиона евро към АМИФ, за да се подобрят условията за приемане, за да се ускори обработването на молбите за интегриране на мигрантите на национално и местно ниво, както и за финансиране на програми за връщане. Има някои специфични теми, както бяха повдигнати въпроси от моя колега току-що. Има, има и други проблеми, свързани с Средиземноморския регион, близостта до Гибралтар – също има проблеми, свързани с крайбрежните зони в Испания. Съветът трябва да направи нужното по преразглеждането на регламента Дъблин, за да се намери устойчиво решение за разпределението на търсещите обежище по един по-справедлив начин. Благодаря ви, господин председател. Господин Сърсалехос, благодаря ви също. Сега давам думата на представителя на комисията, на госпожа Гминдер, за заключителни думи. Благодаря ви, че ми давате думата. Благодаря за всички направени коментари. Както вие основателно посочихте, неприемането е на регламента Дъблин и през заселването на мигрантите в Европа има и друга страна. Засяга някои държавите на първа линия, които трябва да приемат голям брой бежанци и мигранти и те се нуждаят от нашата подкрепа, така че изразходваните средства за първоначалното и предназначение могат да бъдат пренасочени за тази цел. От друга страна, ако бъде договорен на преразглеждането на регламента Даблин, разбира се, тези средства трябва да бъдат върнати обратно. Мога да кажа по някои от повдигнатите въпроси, че всичко, което финансираме, трябва да бъде в съответствие с достиженията на правото на Съюза. Всичко, което е свързано с приемането, обежището, процедурите за връщане, така както са утвърдени от съвета, трябва да бъдат съблюдавани. През последните години забелязваме в Гърция огромно увеличение на броя на пристигащи лица. И а, това доведе и до разпространението на повече лагери тези, които пристигат в горещите точки на островите, сега се пренасочват към лагери. Те ще продължат да се подкрепят. Повечето от дейностите, които финансираме, целят да се подпомогнат международните организации в областта на обежището, също, които се занимават с тези въпроси. Също се предоставят повече средства за набирането на допълнителен персонал в Гърция, както и за подсилване на сигурността в лагерите, за да бъдат защитени хората. Обръщаме особено внимание също за финансиране на дейности в подкрепа на непридружаваните малолетни и непълнолетни лица – Предвидени са 8 милиона за създаването на безопасни места за непредружаваните малолетни и непълнолетни лица. Ние подкрепяме също и Испания в голяма степен, тъй като има увеличаване на броя на пристигащите там. Ние сме в процедура на предоставяне на допълнителни средства – по проекти за създаване на центрове за времена помощ за идентифициране, за снемане на пръстови отпечатъци, за извършване на медицински прегледи на мигрантите. Осигуряваме също и повече средства за подобряване на центровете за спешни действия. Подкрепяме и финансирането на допълнителни гранични служители. Това вече е обхванато от първия транш, който беше отпуснат през април. Освен това, от този бюджет, насочен към държавите на първа линия, значителна част от него отива и към Италия. Работим с италианското правителство за финансиране на голям проект за борба срещу трудовата експлоатация, който е сериозен въпрос в доста от държавите. Парите, които предоставяме, са насочени към определени цели за разрешаване на политическата ситуация в Европа. Ние работим активно с заинтересованите лица Обикновено минаваме през международни организации и органите в държавите членки. На някой етап може би ще разполагаме с повече възможности, за да обсъдим как се изпълнява нашия бюджет, какво постигаме чрез него. Тъй като голяма част от бюджета за миграцията се прилага пряко от държавите членки, изпълнява пряко от държавите членки и само 30% се изпълнява пряко от комисията. Сега няма да навлизам обаче в тези детайли. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря ви, госпожо Гминдер, за дадените разяснения по трансфера на 82 милиона към Фонда за обежище и миграция. Някои от депутатите подчертаха важността за деблокиране на преразглеждането на регламента Дъблин 2. Аз участвах в заседанието на министрите на вътрешните работи в Финландия. Проведе се в Хелзинки под егидата на финландското председателство на съвета на Европейския съюз. Аз бях представител на комисията Либе в качеството ми на неен председател. Бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдещето на политиката на миграция и обежище. Бяха разгледани въпроси на вътрешната сигурност, изкуствен интелект, хибридни заплахи, засилване на съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Беше ясно заявено, че целият Европейски парламент и разбира се комисията Либе настояват съветът в най-скоро време да излезе с мандат за финландското председателство за започване на преговори за деблокиране на работата по регламента Дъблин, за да се деблокира целият пакет досиета, свързани с обежището и миграцията. Това включва регламента Евродак – всички те са блокирани към момента, а трябваше да бъдат прияти до сега, още години по-рано. Но такава е ситуацията. Те са блокирани поради липса на обща позиция от страна на съвета по регламента Даблин. Затова този съвет, в който участваха министрите на правосъдието и вътрешните работи, проведе много задълбочен дебат с участието на комисаря Аврамополос по въпросите на дебаркирането и свалянето на сушата на лица спасени в морето. Липса на споразумение за реадмисия е проблем, за това, чрез либерализация на визите се търси решение, както беше заявено с приемането на кодекса за визите в края на предишния мандат на парламента. Действия, свързани с търговската политика, също бяха разглеждани. Задължителни процедури на границата и цялостен правен анализ – относно това да се разграничават е, операциите по издирване и спасяване е, и дейността на каналджиите. Трябва да се измени е, директивата за улесняването на тази, това разграничаване, както ние многократно сме искали от страна на Европейския парламент. Също въпроса за сигурните трети държави. Това е въпрос, който се обсъжда най-вече в района на Африка, най-вече в Либия. Финландските министри представиха дневния ред на финландското председателство и те ще направят изказване пред нашата комисия на 4 септември, веднага след лятната вакансия. Ползвам се от тази възможност да ви кажа, че всички тези въпроси бяха много детайлно разисквани по време на срещата на министрите на вътрешните работи и правосъдието в Хелзинки под председателството на Финландия. Преминаваме сега към точка 6 разполагаме с един час, за да разгледаме така наречената проверка за пригодност, свързана с политиката и законодателството в областта на миграцията. В края на 2016 година бяха разискани въпроса, свързани с законната миграция, след като беше публикуван Европейския дневен ред по въпросите на миграцията през май 2015 година и трябваше работата да приключи в началото на 2018 година, но ние приключихме мандата на парламента без да се стигне до резултат. Що се отнася до миграционната политика на Съюза, този въпрос отново се поставя на дневен ред, но днес ще обсъдим най-вече три директиви. Те се отнасят до законната миграция в Европейския съюз. Първо, директивата от 2003 година, свързана с статута на граждани на трети държави, които са дългосрочно пребиваващи, директивата от 2003 относно правото за събиране на семейства и трето директивата от 2011 година за единното разрешение за граждани на трети държави, като се определят общи права за работниците от трети страни, които законно пребивават на територията на държави членки. Тези три директиви, които са в духа от Тампере, от когато изминаха вече 20 години, съвета е, който беше проведен по време на финландското председателство тогава, преди 20 години. Целти е да, да се интегрират е, чуждестранните работници на територията на Европейския съюз. Но през последните години, както сме свидетели, фокуса на законодателството беше променен към конкретни категории работни, сезонни работници, между фирмени трансфери, студенти, висококвалифицирани работници при, при разглеждането на така наречената директива синя карта, която няма да се обсъжда днес, но сега е момента отново да се обърнем към по-хоризонталния текст, тези три или четири директиви, които споменах, и да видим как се прилагат те до момента какви подобрения са необходими, за да можем да проведем размяна на мнения за бъдещата политика на Европейския съюз в областта на законната миграция. Искам да дам думата на господин Матиас Ойл, директор по въпросите на миграцията, мобилността и иновациите в Генерална дирекция Холм. Давам ви думата, след което ще имаме възможност за дискусия. Господин Ол, имате думата. Много благодаря, господин председателя. За първи път идвам пред вашата комисия в рамките на мандата на парламента, така че позволете да изразя своето гореща радост и надежда, че ще работим съвместно успешно по всички тези въпроси. Както казахте, господин председател, на 1 април е, във връзка с е, излизането на документа на комисията пригодност, Имахме възможност да разискваме с вашата комисия резултатите от тази проверка за пригодността на политиките и сега можем да продължим тази дискусия с основните констатации по доклада за изпълнение във връзка с директивите, които вие опоменахте преди малко. Обаче, тъй като няколко членове от тази комисия са новоизбрани и не са могли да проследят дебата, който проведохме на 1 април. Позволете в началото да направя някои общи бележки по съответната проверка за пригодност и онова, което настъпи след месец април. Като цяло, Искам да ви припомня, че резултата от тази проверка потвърди значимостта за ефективна политика в областта на миграцията като ключов елемент на общата политика на Европейския съюз във вънка с управлението на мигрантските потоци. С други думи, това означава, че е, тази законна политика за миграцията е, е важен краягълен камък, за да може да има всеобща политика в областта на миграцията на Европейския съюз. Проверката посочи, че сегашните а, процеси имат много положителни въздействия върху миграцията. Например, увеличава се броя на правата, които се предоставят на законно прибиваващи граждани и трети страни а, във връзка с защитата и на семейния живот. А, това има, разбира се, и друга страна този медал. От, и идентифицираха се различни аспекти там, когато въздействията са по-ограничени. Например, при, при, що се отнася до а, умения, необходими за економиката, които трябва да бъдат придобити. Има фрагментираност, както вие казахте, господин председател. Има редица пропуски по отношение на изпълнението също така на програмите. Що се отнася до констатациите от проверката и подготовката на нови инициативи за новата комисия? След дискусиите от 1 април Проведохме няколко консултации, целенасочени с заинтересовани страни, включително и на национално ниво. Представители на економически социални партньори, те потвърдиха значимостта на неевропейските работници във връзка с развитието на економиката, новите умения и отделните категории. Изискаха също така да се обърне внимание на потребностите на малките и средни предприятия по-добре. И в рамките на консултациите неправителствените организации, както и синдикантите, поискаха норми, които да бъдат облегчени при събиране на семейството, борба срещу експлуатация е, на трудовия пазар на мигрантите и необходимостта за внимание относно политиките в тази насока. Експертите от академичната общественост и общност помолиха също така да се обърне по-голямо внимание на привличане на работници работещи в, от новаторските сектори, което е изключително важно за развитието на талантите, за да можем да достигаме САЩ, Канада, Австралия, в много области, например, и на последно място, но не е по значение, държавите членки и техните представители разбира се, е, целят по-добро е, усъвършенстване на съществуващата рамка с помощта на новите законодателни предложения. И като цяло всички е, запитани проявиха голям ентусиазъм към този проект и желаят да продължат да работят в тази насока има съгласие е, за е, по-категорично изпълнение на съществуващите директиви и насоките по тяхното изпълнение, но е необходимо също така да се предложат целенасочени мерки, законодателни, за да се попълнят съответните липси и да се преодолят някои неблагополучия. И с това, господин председател, искам да кажа, че наистина се надявам, че имате предвид до тук извършеното. Разбира се, имаме предвид и работата с вашата е, комисия. А следващата Европейска комисия ще продължи разискванията как можем да усъвършенстваме аспектите на нашата работа в областта на миграцията. А сега, нека да разгледам констатациите във връзка с доклада по изпълнението по тези директиви е, събиране на семейство, постоянно разрешение, е, прибиваване. И като цяло няколко бележки най-напред. Първо, Приемането е на доклада всъщност е едно задължение, което се налага от всички европейски директиви. Както знаем, това е обичайна процедура за комисията и ние редовно публикуваме подобни доклади и ги представяме пред законодателите. Що се отнася до наблюдението и изпълнението на законодателството, за комисията това е също толкова важно, както и предлагането на новите законодателни актове. Уточняваме редица пропуски и непоследователности по основните разпоредби на директивите, различни е, избори на национално ниво за тяхното изпълнение. Що се отнася до събират на семейството и съответната директива. Като цяло, докладът потвърждава, че на ниво а, е, изпълнение има подобряване но това не се дължи всъщност така на, на, на, на въпроса, свързан с дейността на комисията във връзка с нарушенията, които са засечени, а във връзка с по-скоро решението на съда, във връзка с тълкуване на директивите. Там нещата бяха уточнени. 2014 година бе се случило това. Има, разбира се, оставащи предизвикателства, идентифицирани относно доказателството за семейна връзка, различни раз, разходи, които се отличават по отношение разрешението, некоректно прилагане на периоди за изчакване, съразмерност на мерки за преинтеграционния период. Що се отнася до директивата във връзка с прибиваването? Тук нещата има подобрения. Имаше, разбира се, процедури по нарушения, които бяха стартирани от комисията и дела разгледани от СЕС. Някои въпроси, разбира се, продължават да подлежат на решение във връзка с основните цели на директивите. А именно, повечето държави членки не лансират активно дългосрочния статут пребиваване изискване във връзка с е, национални разрешения, които се издават. Има известна конкуренция, която съществува между националните и европейските схеми, като националните са много повече използвани в сравнение с европейските. 2017 година 3,1 милиона граждани трети страни са навлезли и 7,1 Калатин са получили национални разрешения срещу 3,1 милиона, които са били а, получили национални, а, прощавайте, общности подобни разрешителни. Директивата въвеждат про про процедура за единно разрешение, а, при което има равнопоставеност при третирането и първия доклад по изпълнението настоящия очертава проблеми свързани с процедурата единна и някои разпоредби свързани с изплащане на социални на социални плащания във връзка с твърде съкратени срокове. И така накрая. Какво се очаква относно бъдещето? основен въпрос, който следва да се има на политическо ниво от следващата комисията и двамата са законодатели съответно. Проверката в областта на а, миграцията посочва добро правно основание, което съществува за тези а, дискусии, които ще продължат, а комисията ще продължи да влага усилия за коректното транспониране и изпълнение на директивите в рамките на Съюза. И друг важен аспект е необходимостта да се подобри информацията, която се предоставя съответно във връзка с граждани трети страни, които имат право да влизат на територията на Европейския съюз, за да може наистина съвместно да продължим нашите усилия при събиране на акуратна информация. При следващите години ние, комисията, парламента и държавите членки следва да работим наистина по разработването на политика в областта на миграцията, която да съответства на предизвикателствата, пред което сме изправени. Очаквам с интерес вашите коментари коментари. Надявам се, че всичко това ще бъде отразено в следващата неподготвителна дейност по работата на предстоящата комисия. И накрая, искам да заявя, че ние сме на ваше разположение, за да можем да провеждаме задълбочени е, разисквания, включително и в пленарна зала. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Оел. Благодаря за прегледа, който направихте. И както удачно казахте, наистина това е много важно, наистина за новоизбраните депутати. Много благодаря за вашето изложение. Благодаря, че ни помогнахте наистина, за да можем да насочим и малко самокритика към някои пропуски, неудачи, които трябва да бъдат е, е, идентифицирани и отстранени по отношение на законодателството, което предлагаме, което съществува, което може да бъде обаче изпълнявано по толкова различни начини, както виждаме. Дали така трябва да стоят нещата? Също във връзка с процеду... наказателните процедури, които се стартират от комисията, във връзка с е, държавите членки, които не изпълняват заложените цели в тези директиви които целят да се усъвършенства работата в областта на миграционната политика. И сега, наистина, с голямо удоволствие ще е, продължим с е, дискусията. Виждам госпожа Трик желая думата. Най-напред, заповядайте. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин Неоло, за вашия преглед. Изключително удовлетворена съм от този доклад, защото наистина става съвсем ясно какво се очаква от нас относно изпълнението, как да се усъвършенства, а също така и по отношение на новите предложения, които ще се направят. И наистина, много важно е наистина, получаваме уверението и на госпожа Фон де Лайен, че ще се чуе гласа на на парламента, така че много се радвам. Бих искала да заявя, че работя в тази област. Е, имам два вида въпроса и по изпълнението и по новото законодателна дейност. При изпълнението наистина изключително важно е да се подчертая от една страна, че комисията използва своята роля като механизъм за надзор при образуване на наказателни процедури, но аз до сега не съм засякла много такива, но може би комисията работи с пилотите, така че може би можете да ни обясните малко повече какво точно се случва с законната миграция в тази насока. Що се отнася до по-доброто изпълнение, отново искам да попитам комисията дали възнамерява да предложи повече практически насоки за държавите членки за практическото изпълнение на разпоредбите, примерно при събиране на семейството. Тук имаме стъпка вече, която е направена напред, но е нужно да има по-подробни насоки като тези. Що се отнася до новата законодателна дейност? Три въпроса има имам относно различните директиви. Ако погледнем директивата за събиране на семействата, по време на преговорите нямаше общо дефини... дефиниция за субсидиарна закрила и ползвателите съответно именно за това не са включени в директивата, а по-късно през всички други директиви те са включени и има повече и по-голяма равнопоставеност, що се отнася до отношението, което се проявява към беженците, статут беженец. Така че наистина тук виждам един пропуск. Какво е намерението на комисията, за да може да се отстрани този пропуск? виждаме, че наистина това оказва въздействие по отношение на правото за събиране на семейството и субсидиарната защита за крила. Дали всичко това е достатъчно обосновано, когато се а, а, разгледа въпроса за по-произволния характер, а, който те в крайна сметка получават закрила. Така че би било добре на европейско ниво да се обърне внимание на този въпрос, не само когато се разглежда въпроса за техните човешки права. Дългосрочно пребиваване и е съответната директива в времените заключения вече 20 години, тъй като става въпрос за едни права, които проистичат от тук. Много е важна целта на директивата, включително правата по мобилност, които са залегнали в директивата. В директивата виждаме, че има голяма пречка да се позовават на тези права във връзка с използването на теста на пазара на труда и това се използва от много държави членки. Много е трудно наистина е, да се обърне едно лице към друга държава членка с молба там да пребивава при дългосрочно е, право на пребиваване. С други думи, ново законодателство ще се, се нуждаем. Господин Ол, какво мислите по този въпрос? Съгласни, съгласен ли сте с нас, че това е голяма пречка е, във връзка с сравнимостта на правата? И накрая, миграцията на работна ръка. Тук имаме фрагментиране на различни директиви. Както знаем, има редица пропуски също така, които засягат потребностите на ниво пазар труда. Не само става въпрос за ниско квалифицираните, но и в други области. Така че господин Оел дали си представяте всеобхватен нов инструмент в областта на миграцията, за който всъщност да обърне внимание именно на тези потребности? Благодаря. Благодаря. Сигурен съм, че комисията си записва всички тези въпроси по отношение на пропуските наистина, които ни посочихте. Заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. Искам да благодаря представянето на директора по миграцията, мобилността. Той ни представи доста информация тази сутрин. Съгласен съм, че се подчертават в доклада потребностите от това да се положат повече усилия за спазване на предвидените в законодателството процедури, така че да има по-добро изпълнение от страна на държавите членки. Трябва да признаем, че през последните години бяха предприяти важни стъпки и те бяха в вярната посока, но трябва да се допълнят мерките и също да се предвидят и санкции при неизпълнение. От НП има искане както към комисията, така и към държавите членки да се попълни недостига на работещи на пазара на труда в Европа чрез законна миграция. Но трябва да се имат предвид и правата на държавите членки да определят какъв брой лица от трети страни да приемат и също да се следи как изпълняват третите държави своите отговорности по отношение на миграцията. Благодаря. Госпожа Ципел има думата. Благодаря, господин председател. Честно казано, като един опитен член на нашата комисия, е да, е, казвам това само не като отговорност по отношение на комисията, но искам да кажа, че не съм изключително впечатлена от такава презентация, така че искам да задам няколко въпроса. Когато говорим за изпълнение на директиви, които са от 2003 година, 2011 година, се питам дали има една държава, която напълно да е изпълнила тези директиви. На второ място, говорим за директиви. Така че начина по който те се изпълняват, може би, а и е, много различен между отделните държави членки. Така че виждаме ли някаква стъпка към по-голяма хармонизация на нормите е, във връзка с това? Има ли хармонизация, която да се осъществява между държавите или все още е, разпоредбите, нормите функционират по различен начин за всичките наши 28 държави членки? Когато разглеждаме отделните категории, категории и отделните норми за различните категории работници, ако добре си спомням. Това беше и желание на държавите членки и съвета. Колко трудно би било за граждани трета страна да проумее, точно кое е свързано с техните а, желания, колко сложно би било да поискат наистина по законно съобразен начин да дойдат в Европейския съюз, за да потърсят работа. Именно в тази област, имайки предвид различните категории лица, а, а, е, дали има някаква представа съвета, дали се цели към хармонизиране на правните основания и по отношение правата на лицата, които желаят законно да дойдат в Европейския съюз, после по събиране на семействата. Евро... Тук не стъпваме само на върховенството на а, закона, но ние твърдим, че сме континента, който обръща изключително внимание на основните човешки права, а събирането на семейството е сред такива важни права и изключително важно по отношение на нашите християнски традиции, да кажем. Но обединението, събирането на семейството не е лесно, както по отношение на законната миграция, така и в областта на убежището. Така че, може ли да получим един преглед относно напредъка, в кои области е отбелязан, така че там има ли някаква хармонизация? И фактът, че някои хора заявяват, че може би имат нужда а, от статут обежище, не непременно идват, защото са беженци, а просто защото търсят нова работа. Защо те избират този е, изключително е, труден, понякога смъртоносен начин, е, когато ако поработим повече по хармонизацията, може би ще бъде много по-лесно за тях, вместо да настояваме на националните елементи. Така че бих искала да чуя дали има действително напредък по отношение на тези актове от 2003 година насам и работим по не само 28 различни, а стотици различни норми, по които работим в областта на миграцията в Европейския съюз. Благодаря. Господин Ойл, както виждате, многообразие е, от въпроси чуваме във връзка с е, този самокритика. Това е начинание, което ни събра. Надявам се, че си отбелязвате всичко казано и ще направите всичко по силите си, за да обобщите във ваше изказване отговорите си. Господин Ваймерс, ЕКР. Е. Willing to make a point. Floor is yours. Thank you. Uh... Благодаря, господин председателю. Господин Ойл, аз намирам за положително, че вие направихте тази оценка, но бих ви окоръжил да проверите какви са последствията от прилагането на регламентите в тази сфера. Приветствам факта, че вие заявявате, че директивата за събиране на семействата означава, че онези, които получават разрешителни за дългосрочно пребиваване, са членове на семейства на мигранти, които вече са в страната. В Швеция, например, ние непрекъснато Издаваме повече от 100 000 разрешения за дългосрочно пребиваване, въпреки че правителството непрекъснато обещава, че бройката ще бъде намалена. Какви възможности вижда Европейската комисия? Има ли желанието да се премине от сегашната система към една схема на гостуващи работници, където се ограничава пристигането на членове на семействата. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря и на господин Ол. Ще бъда кратък. Разполагам с документите. Това е нещо много добро за мен като ново избран депутат и нямам такъв богат опит като госпожа Ципел. Имам конкретно предложение, а именно правоприлагане. Изпълнение на тези регламенти от държавите членки. Комисията направила е предложение да се подобри изпълнението тъй като това е нещо, което забелязваме, когато разглеждаме резултатите от тази проверка за пригодността. Няма други желаящи да се изкажат, затова давам думата на господин Ол за отговори на конкретните въпроси, които бяха повдигнати. Имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Да, бяха направени доста коментари, доста въпроси бяха зададени. Ние сега подготвяме работата на следващата комисия в областта на политиката за законна миграция. Така че аз ще отчета вашите предложения и бележки. В първи е, блок е, въпроси бяха засегнати аспекти, свързани с е, прилагането. Трябва да подчертая, че тук говорим за директиви – които трябва да се транспонират от държавите членки. И това отнема обикновено 3 години. Ако една държава членка след този период не е нотифицирала комисията за транспонирането на директивата или изпълнението им, може да се задейства процедура за неизпълнение. Така че ние предприемаме нужните стъпки, що се отнася до изпълнението. Вие казахте също, че държавите членки няма достатъчно насоки, затова ние обмисляме изготвянето на такива актуализирани насоки за тяхното подсилване, за да можем да помогнем в по-голяма степен на държавите членки при изпълнението. Позволете ми да не навлизам в подробности, тъй като днес Европейската комисия взема решение за задействането на няколко процедури за неизпълнение в тази сфера, така че на показен етап ще можем да ви кажем в кои области са тези процедури за нарушения. Вие казахте да се доближат статутите за на беженец и за субсидиарна защита. Искам да ви кажа, че по време на нашата проверка се стигна до извода, че сега има неравно третиране, затова трябва да се отчитат разликите в съществуващото за законодателство на статута на беженец и онези, които търсят субсидиарна закрила. Така че с законодателните органи трябва да преценят как да се процедира за напред. Но ви благодаря, че повдигнахте този въпрос. Той е засегнат в проверката ни. Като се има предвид политическия вакуум в момента, не можем да навлезем в повече подробности. Господин Зоидо каза, че трябва да вземем предвид и положителните неща, които са постигнати. Искам да ви кажа, че в докладите ние сме направили разграничение в това отношение. Вие също споменахте изрично, че има някои пропуски, свързани с интегрирането на пазара на труда, различните цели – на политиката за законна миграция. И в това отношение позволете ми да кажа, господин председателю, че политиката на законна миграция има три стълба. И за всеки от тези стълбове през едните години ние трябва да видим какво може да се направи за подобряването им. Първо е хуманитарната страна на законната миграция. Това означава политика за презаселване и тук трябва да продължим прилагането. За сега има доста добро прилагане, има над 50 000 такива презаселвания. Така че първият стълб е свързан с хуманитарните аспекти. Вторият стълб, както каза господин Зория, е законна миграция и пазар на труда. Тук имаме сина карта и трябва да видим доколко напред можем да отидем това е политически въпрос. И е третият стълб, не бива да го забравяме, ако нямаме цялостна политика за законна миграция на ниво Европейския съюз, не можем да предложим нищо на третите държави, с които преговаряме в сферата на реадмисията и връщането. Ние искаме да се борим срещу незаконната миграция, но същевременно ние искаме да предложим и законни пътища за законна миграция към Европейския съюз. Това е, което искам да кажа общо на казаното от господин Зоидо. Госпожа Ципел, вие повдигнахте доста политически въпроси и аз бих искал да ви препратя към следващата комисия, за да се види как могат политически да се обсъдят тези въпроси. В доклада ние подчертаваме също, че има има сериозен проблем с изпълнението на всички директиви, така че ние не представяме розова картина за изпълнението, това съвсем не е така. Ние показваме какви са проблемите в изпълнението от страна на държавите членки. Що се отнася до по-голямо хармонизиране на правилата? Ние трябва да видим как ще се развие политическата ситуация при следващата комисия. Това се отнася до последното изказване относно възможностите да се предложат по-различни законодателни схеми. Надявам се, че отговорих на тези въпроси, на които е възможно да се отговори към днешна дата. В края на тази презентация казах, че ако вашата комисия проявява интерес към по-технически дебат по тази проверка на изпълнението, бихме могли да организираме такъв дебат. Благодаря ви, господин Ол. Ще имаме и допълнителни възможности да обсъждаме тези толкова важни въпроси аспекти на европейската политика на миграцията, която често е, е подложена на критики. Твърди се, че Европейския съюз е трудно достъпен за мигрантите. Ние обсъдихме доста от въпросите, свързани с недоброто изпълнение, с някои пропуски и всичко това е свързано с цялостната ситуация с политиката на миграция в Европейския съюз, ние ще ги разискваме в комисията Либе. С това изчерпахме дневния ред за тази сутрин и ще подновим работа в 3 часа след обед с размяна на мнения с комисаря Джулиан Кинг, който отговаря за Съюза на сигурност, стратегията в това отношение за едните години. Бих искал да напомня, че координаторите ще заседават само след няколко минути, но не в тази зала. Ще сменим залата. Ще заседаваме в АСП Е2 и започваме в 11.30 и ще продължим до 12.30 заседанието на координаторите. А комисията Либе ще поднови работа в 3 часа след обед. Благодаря ви.